Благодаря ви, госпожо комисар. С това приключихме с разискванията. А, междувременно знаем, че са внесени 6 резолюции. Е, ще гласуваме е, сега веднага, но преди това искам да ви съобщя нещо. Да, по дневния ред, по процедурен въпрос. Колега, имате думата. Имаме едно искане, господин председател. Може ли възможно електронно гласуване и по трите резолюции? Колега, срокът за такова искане е изтекал днес сутринта, така че е предвидено поименно гласуване Нека да ви съобщя, че има предложение на Комисията за регламент на Европейския парламент и е, съвета за мерки, свързани с единния пазар, с е, пазара на цифровизацията е, и е, това предложение всъщност се отнася до редица регламенти на Европейския съюз. Е, Комисията по енергетика е, и научни изследвания и промишленост, както и Комисията е, за вътрешния пазар е, и Комисията за транспорт ще бъдат подпомагащи комисии. Нека сега да гласуваме е, резолюцията е, за Демократична република Конко. Кой е за, против, е, въздържали се. Приема се е, цялата е, законодателна резолюция за... Е, извинете, цялата резолюция гласуваме сега. Приема се единодушно. А сега 6 е, резолюции във връзка с централно европейската република. Шест са политическите групи, които са внесли този проект. Кой е за, против, въздържали се. Единодушно се приема, доколкото е, виждам. И накрая положението в Бахрейн. И тук е, са внесени 6 е, проекторезолюции и има обща е, резолюция, която е, обаче трябва да бъде приета поименно. Гласувахте ли всички? Приключваме с е, гласуването. 7 въздържали се. Можем да кажем, че с голямо мнозинство се приема. Протоколите са а, на ваше разположение. Бихте могли да ги прегледате до следващото заседание и ако имате възражение или желание за поправки, трябва да ги а, съобщите на съответните служби. Сега приключваме.